Обявявам подновена сесията на Европейския парламент, прекъсната в четвъртък, 21 май 2015 година. Преди да преминем към одобрение на протокола, искам да информирам европейските граждани, които ни слушат в момента по интернет и европейските граждани, които присъстват на трибуните на заседанието